Muchas gracias. Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questa seconda parte della sessione di marzo. Добро утро на всички. Е, добре дошли на втората половина от заседанието ни през месец март. Искам да ви кажа най-напред какво стана на заседанието на координаторите, което проведохме вчера. Разисквахме важния въпрос за процедурата, която възприехме, за да се опитаме да направим подбор на петициите и да улесним работата си. Дали процедурата е валидна, беше въпросът. Поисках становище на правната служба на парламента и е, имаше възражение. Е, след е, приемането от наша страна на процедурата по предложение на Генерална дирекция ПОЛ. Правната служба предложи друга процедура, за да се намери решение на проблема. Тази альтернативна процедура се състои в следното. Определене на допустимостта на всички искания. Всички искания поступили при нас. Няма да се прави разлика между жалби или петиции и други искания. Значи, всички те ще бъдат преглеждани ежемесечно от членове на нашата комисия. И след това в дневния ред ще включваме списък с исканията на гражданите, за които сме преценили, че са недопустими различните членове на комисията могат да преценят как да вземат отношение Хок. В всеки случай бяхме длъжни да поискаме становище от правната служба, за да сме сигурни, че процедурата съответства както на договора, така и на регламента на парламента. Госпожо Алкин, искате да се изкажете ли? Да, благодаря. Мисля, че това, което предлагате е много уместно. Е, можем да кажем в известен смисъл, че друга възможност нямаме. Е, трябва да решим един важен политически въпрос. Е, не стои проблемът дали трябва да се спазва законът. Законът трябва да се спазва. Съдът и правната служба са ясни в това отношение, но пък съгласна съм и вие сте права, че трябва да се опитаме да бъдем бързи. Винаги трябва да подхождаме отговорно, но трябва да имаме и бърза процедура за някои случаи. И разбира се, трябва винаги да сме сигурни, че подхождаме законосъобразно. Благодаря, госпожо Алкин. Втори въпрос, който обсъдихме, бе свързан е, с петицията за е, самолетната катастрофа в Смоленск. Тук е, комисията също поиска становище от правната служба, както и във връзка с предходния въпрос, правната служба а, изрази становище по допустимостта. Тя а, заяви, че само политическа е, структура може да обяви е, това искане за допустимо или недопустимо. След като разгледахме е, петицията, преценихме, че е допустима и отложихме за следващото заседание на координаторите решението дали и кога да бъде разгледана тази петиция. Обявихме за нетърпящи отлагане две петиции. Първата свързана с споразумението АКТА, а втората е свързана с откриването на сметище в Корколе в Италия. Също така координаторите разискваха резултата от работата на първата специална група за законодателството, свързано с крайбрежните райони в Испания, ще се опитаме да изпратим писмо на компетентния министр в Испания. Изготвили сме го, то ще бъде изпратено в близко бъдеще и се надяваме, че ще бъде удовлетворено искането ни за среща с представители на местните органи. Както казах вчера пред координаторите, на сесията в Страсбург имах среща с господин Шулц, председателя на парламента. И с него разисквахме някои по-деликатни въпроси, с които е сезирана нашата комисия. В частност, засегнах и един въпрос, който той бе засегнал в встъпителната си е, реч е, пред е, парламента. Имаме петиция, която е подписана от повече от 1 милион граждани и също така разисквахме правото на инициатива на гражданите. Тук Комисията по конституционни въпроси предлага изменение на правилника на парламента по искане на нашата комисия и съобразно решенията за ролята на нашата комисия, роля на която се позова и а, председателят в встъпителната си реч, когато пое длъжността, а, би трябвало да отстояваме позицията си. Сега. Също така разисквахме посещенията на представители на нашата комисия в различни държави членки на Съюза. Чухме и някои предложения вчера, но все още не сме изготвили до край пакета от посещения, които ще бъдат осъществени. Е, значи посещенията, определени в края на 2011 година, вече са потвърдени, но трябва да бъдат намерени датите, така че да бъдат вместени безпроблемно в графика на всички. Франция, Испания, Италия и Полша са държавите, които ще бъдат посетени. За тях говорихме поне и е, сме предвидили да разискваме въпроси, които са особено деликатни и които се появяват в различните петиции. Естествено, комисията ще има последната дума. Координаторите само дадоха идея е, пред председателя на комисията за своите желания, своите идеи. И на следващото заседание на координаторите ще изготвим списъка в окончателния му вид. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Една кратка бележка. Искам само а, да ви благодаря за това, че а, се борите за инициативата на гражданите и за, петиции, и за ролята на нашата а, комисия. Много се радвам, че сте поставили тези два въпроса пред председателя на Европейския парламент. Следващият оратор. Да, искам да се присъединя към тези думи. Може би накратко да ви запозная с положението. Бяха докладчик от комисията по петиции и контрадокладчик в Комисията по конституционни въпроси във връзка с инициативата на гражданите. Говоря. Значи идеята е така да се измени правилникът, че комисията по петиции да не участва редовно в процедурата, а председателският съвет адхок да решава един или друг въпрос от коя комисия да бъде разгледан. А, и а, така петициите ще попадат а, при комисията, а, която т.е. инициативите ще попадат при комисията, определена от председателския съвет. Сега, в момента, различните членове на Комисията по петиции участват в процедурата пълноценно. Мисля, че това, което се предлага, не е, съответства на правилата и ние трябва да определим политическата си позиция. в АВКО съм представил позицията, която винаги сме отстоявали в Комисията по петиции – В момента е, този въпрос се обсъжда в Комисията по конституционни въпроси. Необходимо е в политическите си групи, колегите обаче, е, да обсъдят е, тази тема. Не би трябвало да създаваме нов инструмент за участие на гражданите в европейските процеси и същевременно с правилника да ги препятстваме да, или да препятстваме комисията, която отговаря за техните петиции да участва редовно в процеса на разглеждането на техните искания. Затова ще веднъж ви благодаря за темите, които сте поставили пред председателя Шуц. Благодаря, казва председателят. Сряда беше срокът за изменения значи ще трябва да се внесат, ако правилно помня, до сряда измененията и да направим предложенията си. Госпожа Алкин, благодаря. Няколко думи за анкетните посещения. Ако правилно съм чула, не става дума за официални срещи в столиците на държавите членки, а ще вървим по следата на петициите. Поне така ви разбрах. Мисля, че е много безопасно това. Да а, следим а, петициите. Това е сигурния подход за нас. А, следим петициите и а, отиваме а, в регионите, откъдето са те. А, не би трябвало да се а, седи в столиците и да се правят една след друга официални е, срещи. Е, председателят, е, да, точно така. Четирите страни Франция, Испания, Италия и Полша бяха избрани през 2011 година. Те ще бъдат е, дестинация на нашите институционни посещения. Значи ще имаме обмен на информация нямахме време до сега да извършим посещенията и ще потвърдим дестинациите, местоназначенията. Вчера координаторите по искане на някои групи заявиха желанието си тези посещения да бъдат свързани с конкретни анкетни проучвания в тези дестинации, в тези съответни страни и разглеждане на а, положението във връзка с конкретни петиции. Вижте, нямаме време да е, попаднем в регионите, ако останем в столицата. И е, мисля, че това трябва да влезе в дневния ред на координаторите. Струва ми се, че трябва да следим петициите, да вървим по тяхната следа и да се срещаме с гражданите. Нали, вижте, а, а, аз съм била в датския парламент а, и а, съм провеждала такива протоколни посещения часове наред. Нямаме това време да го губим. А, председателят. Да, но ние потвърдихме решенията, прияти миналата година и за това а, съм готова да обвържем тези посещения с конкретни проучвания. Не можем да поставяме под съмнение решенията по прияти миналата година. А миналата година идеята беше да а, бъдат организирани официални посещения, които се обвързват, съчетават а, с анкетни проучвания. Могат да бъдат променени тези решения, ако има съгласие на координаторите. За това с нощи казах, че тази възможност съществува и по искане на някои координатори е възможно все още да бъдат съчетани официалните посещения в посочените от мен дестинации с анкетни проучвания. Господин Яр. Да, председателката описва положението такова каквото е. Нека не се нервираме сега. Винаги имаме добри идеи, и по причини, свързани с отделни дати, с невъзможност за участие, не, им, не сме могли да организираме тези посещения. Понякога трябва да се отлагат пътувания, понякога трябва да се отменят пътувания, някой път не може да се организира програмата, някой път а, не могат да се организират участниците и няма достатъчно участници, поради което посещението отпада. Председателят е права. Винаги зависи всичко и от броя на участниците. А като съберем достатъчен брой участници за посещение, трябва да се намери дата. Няма нужда да отваряме намираме нов фронт, на който да се борим, ако говорим по тези въпроси. Председателят, благодаря за изказването. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожо Меркис, за предишната точка ли искате да се изкажете? Да, може би прав... неправилно съм разбрала и разбира се, не бях на заседанието на координаторите, но задавам следния въпрос. Какво предлагате вие? Да не извършваме анкетни мисии, защото нямаме време. Така ли? Това ли предлагате? Председателят не. Нищо не предлагам. Аз просто съобщавам какво е решено от координаторите. И и е, не се поставя на дневен ред е, въпросът официалните посещения да бъдат заменени с анкетни такива или обратно. Е, просто сега се опитваме да осъществим решенията, прияти миналата година. Значи, ще се опитаме заедно с официалните посещения да съчетаем и анкетни проучвания. Това се отнася за четирите страни, които нееднократно посочих. И това е решение на координаторите от миналата година, което с нощи потвърдихме. Винаги, ако решим, ако гласуваме, можем да организираме мисия. Става дума е, просто за потвърждение на решение, което координаторите са взели миналата година и е, сега с нощи, т.е. са потвърдили. Естествено, ако искате да променим дневния ред и да обсъдим друг въпрос или аналогичен въпрос, винаги е възможно. Господин Бощинаро, вижте, проучванията с анкетен характер и официалните посещения са различни от институционна гледна точка. И мисля, че е напълно неприемливо когато посещаваме една страна, да не се срещнем с носителите на петиции, да не се запознаем на място а, с ключовите въпроси, които преди всичко са ни отвели в тези страни. Безсмислено е да се пътува до Польша, ако много добре знаем, че е, конкретна мина е причина за това посещение. Когато посещаваме Франция или Испания, е, също е, е точно определена, да кажем, посещение в кампания. Не може по протоколни причини да се пътува до една държава членка. Това е безсмислено. По-добре е да се спестят парите на Европейския парламент и да не се пътува в такъв случай. Мисля, че би трябвало двете измерения да бъдат съчетани. Да се срещаме с официални длъжностни лица, с институциите, но и да се срещаме с гражданите. Това ще покаже нашето уважение към гражданите на съответните държави и членки. Аз съм против идеята да провеждаме само протоколни посещения и да се разхождаме по червения килим като евродепутати. Мисля, че то не само е излишно, то е политически безполезно. Аз съм за това двата елемента да ги съчетаем. Да имаме кратки посещения, в които имат и анкетен характер, за да има резултат от нашата работа. И по нали, не е достатъчно а, да а, засвидетелстваме уважение само на а, официалните длъжностни лица. Председателят, благодаря. Това беше предложението, което бе направено с нощи на заседанието на координаторите. За това спираме да говорим по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Преминаваме към гласуването за Европейската година на гражданите 2013. Господин Салавракос, искате ли думата? Нямам какво да кажа, госпожо председател. Казал съм становището си, изложил съм го и благодаря на всички колеги, тъй като съм убедена, че тук бе извършена много съществена е, колективна работа. Всеки трябва да работи като докладчик, заедно с колегите си, за да се получат максимално добри резултати. Благодаря, господин Салавракос. Давам начало на гласуването. Ки е фавореволе? Ки е контрари? 21 за, против, въздържали се, отвърли се. 48 от господин Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 от Коласна Бобинска за, против, въздържали се. Електронен режим на гласуване. Ще проверим резултата. Enzo non è preparato. Anche la visto президент. Извинявам се, председателя не се е подготвил за целта. Не. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 за, 7 против. Приема се. 54-то от станока за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 67 на Коларска Бобинска за, против, въздържали се, приема се. 55-то отпада. 56. Коларска Бубинска за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 57 Салаврако за, 15 за Салаврако за, против, приема се, приема. 58 пада. 59 на Бекер. За, против, въздържали се, приема се. 61 во стенока За, против, въздържали се, отхвърля се. Шестдесето. Коларска бобинска за, против, въздържали се, приема се. 62 Майер за, против, въздържали се. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. 62 изменение на Майер. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 9 за. 63-та Коларска Бобинска за, против, въздържали се, приема се. 64-то Валеса за, против, въздържали се, приема се. 65-то Басеско за, против, въздържали се, приема се. 66-то Бекер за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 68. Коларска бубинска за. Против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 70. Майер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71. Зданока за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 Салавракос за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 Бекер за, против, въздържали се, приема се. 18 Салаврако за, против, въздържали се, приема се. 19 Има предложение за устно изменение в първото изречение. Има ли някой против устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме 19 с изменението към него за, против, въздържали се, приема се. 73-то Басеско за, против, въздържали се, приема се. 74-то Неделчева за, против, въздържали се, приема се. 75 Бекер за, против, въздържали се, приема се. 76-то е оттеглено, 77 то Коларска-Бубинска за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 20-то Салавракос за, против, въздържали се, приема се. 81. Оттеглено 82. сданока за, против, въздържали се, отхвърля се. 83. С устно изменение. Има ли някой против устното изменение? В такъв случай гласуваме 83-то с изменението към него. За, против, въздържали се, приема се. 23-то Коларска Бобинска. За, против, въздържали се, приема се. 24-то Коларска Бобинска. За, против, въздържали се, приема се. 25-то Майер. За, против, въздържали се, приема се. 26. Майер за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо. Салавракос за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ. Салавракос за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. Салавракос за против, въздържали се, приема се. 27 Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 Вертман за, против, въздържали се, приема се. 300 Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 Бекер за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли да проверим с електронната система? Добре, електронен режим на гласуване. 33-то изменение, Бекер. Моля, Гласувайте. non c'è dubbio che è stato approvato. 15 voti a favore. 15 за, 8 против, приема се. 32 Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето са Лаврако за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. Салавракос за, против, въздър... въздържали се, против. Ще проверим с електронната система, защото не си вдигате ръцете достатъчно бързо. Шесто, Салавракос. Моля да гласувате. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 13 против. 10 за. 7 Салаврако са. Против. Въздържали се. Приема се. 35 Майер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 Салаврако са против, въздържали се. Електронен режим на гласуване. Осмо изменение са Лавракос. Край на гласуването. 13 против, 9 за. Отхвърля се. 36 с Деноко за, против. Отхвърля се. 38 Басеско за, против. Въздържали се, приема се. 9 Салаврако за, против. Въздържали се, приема се. 10 салаврако за, против. Въздържали се, приема се.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 45. Валеса. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46. Бекер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. Салавракус. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Салавракус. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. Бекер. За. Против въздържали се, приема се. 22. Коларска Бубинска за, против, въздържали се, приема се. Да гласуваме цялата резолюция сега. Електронен режим на гласуване, моля гласувайте. Окончателно гласуване. Thank you. one more. It's okay? Hope so. 21 voti a favore, 1 contrario. 21 за, one против. Поздравление господин Салавракос. Да му благодарим за свършената работа. Да благодарим на всички колеги. С това приключва гласуването. Колеги, vorrei... Колеги, да продължим нататък. Следващата точка от дневния ред. Годишен доклад за дейността на Комисията по петициите за 2011. Доклад, че господин Чечестър. Давам му думата. Благодаря. Първо, изкушавам се да изразя надежда, че факта, че тази точка е номер 13 в дневния ред, няма да е свързан с някакви лоши поличби и да, обре, да е обрече на неуспех. Сега ни се дава възможност колегите да изразят е, своето виждане, ако има такова, за това, което трябва да фигурира в доклада. В него трябва да се излага фактическа информация за това, което сме свършили през изминалата година. Сега ще е предварителната дискусия. Именно тук се надявам да получа мненията на колегите, за да ги отразя в проекта доклада, доколкото ми е възможно. Не искам да предопределям съдържанието на, на доклада на този етап. Оставам отворен за предложение от колегите, затова ще бъда съвсем кратък. Благодаря, госпожо председател. Il primo intervento, grazie onorevole il primo intervento è dell'onorevole Oken. Благодаря, госпожа Окен. Благодаря, имам едно желание доклада да е конкретен. Това е ползата от тази комисия. Ние се занимаваме с казуси, случаи, а другите комисии се занимават по-скоро с принципи. Ние се занимаваме с казуси. Имаме важни петиции, прочвателни мисии. Те трябва да бъдат отразени в доклада, за да е ясно на, на хората, че ние работим, а не само говорим. Това е което искам да кажа по доклада. Трябва да се споменат съответните петиции, също и изслушването за прилагането на правата на човека, тъй като то бе доста интересно. на дълго време бяха единствения, което представляваше половин милиард е, хора, което беше малко неловко, но така или иначе изслушването бе доста добро. Благодаря, господин Бренер. Господин Преда, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-напред на господин Чичестър за направеното встъпление и за поканата, която отправи към нас да вземем отношение към дейността а, на Европейската комисия за 2011 година. Това а, беше а, всъщност доклада за дейността на комисията за 2011 година. А, това бе първата ми година като член на тази е, комисия. През 2011 година са регистрирани 1227 петиции от Германия, от Испания, от най-населените държави, членки на Европейския съюз, най-многото жалби. Това е съвсем нормално. От статистическа гледна точка е съвсем нормално петициите, постъпващи от граждани на тези страни, също да са най-многобройни тези страни имат и най-значима економика в Европейския съюз и за това голяма част от петициите са свързани с економически въпроси. Това също е нормално предвид кризата. Ще направя следната бележка. Включването на Хартата за основните права в Лисабонския договор и присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека дадоха възможност на европейските граждани да проявяват вижданията си, да споделят вижданията си, да споделят недоволството си в тази сфера. Е, необходимо е, е да се гарантира доброто сътрудничество е, между нашата комисия с националните и регионалните органи, за да бъде даван безпристрастен отговор и резултатен отговор на поступващите при нас искания и петиции. Винаги това предлагаме като основна цел на своята дейност. И накрая е, често пъти е бил обсъждан един въпрос, е, включително е, когато бе извършено посещение в Румъния. Това е въпрос, който ще остане в историята на работата на нашата комисия. свободата на печата. Господин Бощинаро настояваше е, този въпрос да бъде повдигнат. През 2011 година петициите, свързани с свободата на печата в Румъния, бяха е, както следва една жал... петиция за Румъния, 6 за България, една за Унгария и една за Италия. Е, не мисля, че е, свободата на печата е въпрос, е, който стои на дневен ред само в Румъния. И не мисля, че към него трябва да подхождаме от партийни позиции. В момента, в който господин Чичестър е, ни предложи текст, трябва да се опитаме да отразим в него стремеж към добро равновесие и да не превръщаме в изкупителни жертви източноевропейските страни. Не би трябвало те да бъдат сочени с пръст за проблеми, които съществуват в цяла Европа. Тази година ще бъдем свидетели на първата европейска инициатива и ще бъдем свидетели на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека. Ще има проект на доклад и съм убеден, че и тази година ще премине под знака на прекрасното сътрудничество. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Чичестър, давам ви отново думата. Thank you very much, много благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегите за техните изказвания, които са много полезни. Със сигурност мога да се съглася с колегата Алкиен колко важно е докладът да подчертае колко усилено работим, колко широко и дълбоко навлизаме в своята а, дейност. Е, чувствам се като член на един клуб избрани. Госпожа Алкин каза, че е била единствения представител е, на изслушването. Тя не е единствена. Аз участвам и в работата на други парламентарни комисии, примерно по промишлеността, енергетиката и научните изследвания. Дори при изключително интересна тема – не е много лесно колегите да присъстват на изслушването. Ако щете и в момента има такова изслушване там и аз отсъствам. Искам да ви уверя, че ще се стремя към уравновесеност на доклада. Това е дълг и отговорност на докладчика и аз ще се постарая да оправдая очакванията. Ще се вгледам внимателно във вашите предложения и ще се постарая те да бъдат отразени обективно в доклада. Сега, след този обмен на мнения, незабавно се залавям с доклада, който надявам се ще бъде готов скоро. Тогава ще можем да проведем и по-конкретно обсъждане на неговото съдържание. И така, господин председателю, искам да ви благодаря. И освен ако не искате да посочим графика, може на следващото заседание да уточним и този въпрос. Eh, благодаря ви, господин Чичестър. Нека да продължим с следващата точка от дневния ред. Минахме 13-та точка годишния доклад. Сега имаме точка 14. Петиция 1327 от 2010 година, внесена от Морис Винц с френско гражданство от името на Сдруженията Алзас Натюр и ЖСО Ном Мерси, подкрепено от три подписа за решението на френското правителство за строителни работи на големия западен обход на Страсбург. Благодаря. Не знам дали сте готов да вземете думата. Готов ли сте? можете да вземете думата. Вземете думата, когато искате. Да, благодаря ви. Добър ден. Господин председател, госпожи и господа, евродепутати, госпожи и господа, представители на Европейската комисия. Благодарим ви за това, че приехте да разгледате пред вашата комисия нашето досие след писмото ни от 27 февруари 2012 година, изпратено по електронна поща. Всъщност, е, времето ни притиска и от предишното изслушване на 24 май миналата година много е, фактори подсказват, че Френската република е решена да наложи този проект въпреки всичко. Е, държавата ясно е задала критериите за подбор по-малка част от общественото финансиране, техническа и екологична стойност на проекта, економическа и финансова солидност на концесията, минимален размер на таксата за преминаване. За наша е, голяма изненада, е, сред двамата предварително подбрани е, кандидати, групата Винчи беше избрана, а пък тази група не предлага толкова добри проекти е, и идеи, както конкурента групата САНЕФ. Това показва, че е, държавата независимо от последиците, ще процедира. Е, важно е да бъдат запазени защитените види. Видове. Големия хомек, но също така има и птици, които трябва да бъдат защитени. Всъщност е, Винчи е, със собствените си правила влиза в противоречие е, и е, държавата влиза в противоречие с е, собствените си е, правила, тъй като ще отдаде за концесията 350 хектара, докато Санеф искаше само 270 хектара и беше провел преговори с местната земеделска камера. Е, ние познаваме е, терена и това ни показва, че земеделците няма е, да се съгласят с допълнителни усилия и няма да се съгласят с ограничаване на техните възможности върху едни извънредно плодородни земи. На този етап само отказът от проекта все още може да спаси хомяка. По необясними причини Френската република иска да направи проекта необратим преди следващите избори. И като че ли поведението и се характеризира с упорство. Обедени сме, че комисията ще се стреми да спаси тези застрашени видове и да наложи спазване на европейските директиви, вместо да налага финансови санкции. Сега ще се изкаже нашия юрист. Важно е да се спрем на нарушението на директивата 9243 за защитените местообитания. Съдът е, е обявил, че Франция нарушава член 12 на тази директива. Е, решението бе а, е, мотивирано а, с недостатъчността на предприятите мерки за защита на местата за възпроизвеждане на видовете. Председателят прекъсва оратора. Много бързо ли се изказвам и затруднявам преводачите? Да, да, извинявам се за това. Значи решението на съда беше мотивирано с недостатъчността на мерките а, е, за а, е, недопускане на по-татъчно влушаване а, е, на състоянието на местата за размножаване на хомяка. Също така не бяха спазени изискванията за обещетение. На първо място, държавата нищо не е предвидила като обещетение, като компенсаторни мерки. Е, тези компенсаторни мерки, както и вие знаете от 2011 година, са недостатъчни и освен това държавата не е предприела необходимото е, за осъществяване на такива мерки. Е, всъщност, избраният концесионер не предлага никакви мерки за възстановяване на е, застрашените видове. И това е много тежко нарушение на директивата за местообитанията е, от е, Република Франция. Ще бъде неизбежно унищожаването на местообитанията на хомяка и това трябва да бъде първостепенен приоритет от обществен интерес. Е, би трябвало да се е, мисли допълнително за това какви транспортни проблеми решава е, този път. През 2005 година експертиза показа, че този транспортен проект е с най-лошо отражение върху околната среда и най-малко значение има за решаване на транспортните проблеми. Ако минат трасето от друго място, ще има по-малко вредни последици за околната среда и същевременно може би ще се решат по-добре транспортните проблеми. Е, значи, е, предлагам е, тук е една схема, на която се вижда, че възприетото от държавата решение е означено с три червени квадратчета, т.е. най-малко подходящото от експертна гледна точка. Е, ние смятаме, е, че е, сме изправени пред нетърпящи, не смятаме, че сме изправени пред нетърпящи отлагане причини от обществен интерес за изграждането на този обход, на този а, околовръстен път и продължаваме да му се противопоставяме. Сега ще се опитам а, да ви дам известна информация, за да ви кажат защо този околовръстен път ще реши от шансове за съществуване видовете, които споменах. Местообитанията се намират на юг от трасето на околовръстния път в Пиемон Вож и е, виждате с малките червени те, точки е, къде са местообитанията на хомека. Е, всъщност, като се следи е, пътя на трасето, абсолютно няма шанс за запазване на тази популация. Е, всъщност, тя, е, там където минава трасето вече, започва да намалява. В момента. Е, няма а, е, никаква прозрачност на извършваните а, е, работи. La situation du, du GCO est, est légèrement différente. Сега е малко по-различно е, положението с трасето. Популациите, които са тук, непосредствено около трасето, са малобройни и нямат връзка с по-големите популации, които се намират така в по-обширния район около трасето. Би трябвало да създадем потенциал за развитие на популацията, а не да създаваме условия за нейното заличаване. Вижте тук гнездата на популациите. Е, е, ако се прокара трасето, е, между отделните части на популацията ще се прекъсне всякаква връзка. Е, не би трябвало е, големия хомек да изчезва от Франция. Би трябвало е, Франция да положи усилия за спасяване на този вид нещо, подчертано и от съда на европейските общности. Провокация е преминаването на тази магистрала. Това е една голяма опасност за биоразнообразието като цяло. Благодаря преди да дам думата на колегите. Ще дам възможност да се изкаже представителят на комисията, господин Ван Дестейен. Господин председател, госпожи и господа евродепутати, благодаря за дадената е, ми е, дума. Вносителите на петицията резюмираха фактите, няма да се спирам на тях. Затова сега ще ви кажа какво правим за защитата на тези видове, които бяха споменати, включително големи хамстер, които са защитени от директивата за местообитанията. През 2011 година Франция беше осъдена и беше поканена да предложи мерки за поправяне на положението. Съдът установи нарушение на член 12 от директивата за хабитатите, а именно той задължава държавите членки да приемат стриктни мерки за защита на видовете по приложение 4 към директивата, като не се засягат местата за тяхното размножаване и местата, където те живеят, техните местообитания. По искане на комисията Франция представи информация и оценки на въздействието върху популацията на големия хомек. Тези оценки са били извършени през 2010 година. Тя посочи и мерките за ограничаване на отрицателното отражение на проекта. И също така разясни пред нас какви компенсаторни мерки ще предприеме. Комисията обаче е, поиска допълнителна информация. Първо, е, за резултатността на препоръчаните мерки. Ние имаме нужда от е, по-вече уверение за това дали тези мерки ще дадат резултати. Второ, поискахме допълнителна информация за ефективното изпълнение на тези мерки. Дали те наистина се изпълняват и по какъв начин се гарантира това изпълнение. Сега, е, ангажиментите на избрания концесионер е, също трябва да бъдат е, проучени и анализирани от наша страна. Комисията продължава да работи върху информацията, предоставена от Франция, за да прецени дали големия западен околовръстен път край Страсбург съответства на защитата на тези видове. Благодаря господин Дестен. Сега госпожа Велиер. Euh, Благодаря, господин председателю. Аз няма да се връщам на фактите. Те е, са разисквани тук преди няколко месеца и вносителите на петицията ги припомниха. Значи, тук се говори за осъждането на Франция. Това решение бе през юни миналата година поради недостатъчността на мерките за осигуряване защита на големия хомик. Комисията подчерта, че все още се чака допълнителна информация от Франция във връзка с резултатността на предприятите мерки, за това какви гаранции ще даде концесионерът. Мисля, че никакви мерки не са предприяти от френската държава повече от 6 месеца, откакто бе постановено съдебното решение. Но Вървят големи маневри за осъществяване до край на проекта за западната дъга на околовръстния път край Страсбург. Това е проект, който е повече от 50 годишен. Той е изготвен през 60-те години. И много основателно човек може да си зададе въпроса дали този устарял проект ще реши въпроса за задръстванията в Страсбург повече от 50 години е, са минали както е изготвен проекта и е, може до две е, поколения хора е, са се сменили от тогава. Е, имаме ли право да посягаме на а, тези популации. Аз а, изразявам твърде лично отношение. Мисля, че а, в а, този случай а, видимо е упорството на френската държава да защитава този пагубен проект. Тя отказва да изпълни задълженията си а, по а, директивата за местообитанията и е, отказва да приема мерки за защита на този вид бозайници. Е, е, с оглед политическото положение във Франция, предстоят президентски избори, е, държавата е, се стреми да ускори процедурата, за да приключи изпълнението на проекта, какъвто така че какъвто и да е резултата от президентските избори, да не можем да се върнем назад и да поправим нещата. Явно Франция предпочита да плати и да бъде отново осъдена от Европейския съюз, отколкото да преразгледа проект, който е, означава и за френската държава, и а, е, за а, е, органите в Алзас да признаят поражението си. Както казах, този проект е датира от 50 години и не може вече да бъде защитена неговата безусловна потребност. Е, искаме Европейската комисия да окаже натиск, за да бъде дадена информация за мерките, които ще бъдат предприяти, да задължи френската държава да даде отговор на зададените въпроси и във всички случаи жалбата трябва да остане открита. Благодаря, госпожо Белие. Сега следващият оратор. Благодаря, господин председателю. И аз няма да се връщам на проблематиката за западната дъга на околовръстния път край Страсбург. Всъщност Франция бе осъдена няма да се спирам на този факт, е, няма да се е, спирам и на факта, че е, тази западна дъга няма да донесе очакваното облегчаване на движението, автомобилното движение независимо от пагубното отражение на проекта върху местообитанията на Хомека. Всъщност проектът по тази причина следва да бъде поставен под въпрос. Искам обаче да а, смекча малко това, което чухме във връзка с предстоящите президентски избори. Този проект, както бе казано, е над 50 годишен. През този 50 годишен период е имало доста президентски избори и е много лесно да обвините предстоящите избори за това, което става. Нали, казва се, прави се нарочно от инат, от упорство, за да не можем да се върнем назад и да поправим нещата. Това придава политическа конотация на нашия анализ и не би трябвало да го допускаме. Е, за всеки случай, наистина жалбата трябва да остане открита, защото е, отново се поставят проблемите и освен това се очаква нова информация от е, е, страна на френските органи. Както и комисията поясни, тя чака допълнителните разяснения на френските органи за компенсаторните мерки. Би трябвало да чуем е, убедителни е, отговори за компенсаторните мерки пред видени за е, запазване местообитанията на големия хомяк. Е, моята молба е да не придаваме политически нюанси на нашия анализ. Е, от една страна може да се спори дали ще има полза от този транспортен проект, от друга страна трябва действително да се предложат компенсаторни мерки и е, когато бъде предоставена информация и в едната и в другата посока, тогава вече можем да анализираме. Благодаря, господин председателю. Благодаря много, господин Булан. След като изслушахме господин Болан, не зная дали Комисията желая да вземе думата. Вносителите, искате ли да отговорите? Благодаря, господин председателю. Добре чух какво каза господин Болон. И ние много съжаляваме, че дебатът се политизира, но истината е, че е, всичко, което е свързано с концесията, се ускорява днес. Това е констатация. Не я квалифицирам, просто е, не я изразявам като констатация. Да, трябва да се дадат отговори от страна на Франция за компенсаторните мерки. Тези отговори трябва да бъдат обосновани, а не само да бъдат голословни, защото в момента се финализира втория план а, за действие, т.е. той изтича, от 10 години се защита, защитава големия хомек с 5 годишни планове за действие, сега сме на прага на а, влизане в действие на третия план. А, и е, не би трябвало аматьорски е, да е, подхождаме към този въпрос. Франция трябва да отговори на комисията, но за нас приоритетът е да се предприемат мерки, които дават резултат и които позволяват спасяването на вида всъщност на залог, залогът е биологичното разнообразие в е, Елзаската равнина. И тук е, е, искам да допълня нещо. Е, черните зони на схемата са вече застроени, а червените зони са предвидени за градоустрояване. Е, виждате, е, че е, връзката между популациите на хомека в юга на Елзаската равнина и популациите в северната част на Елзаската равнина е е обречена, ако е, няма е, план за градоустрояване, който да е, вземе предвид защитата на е, този вид. Е, има невероятно прекъсване на приемственост. Е, в момента е, на някои места е, имаме е, изключително ограничена популация, 400 екземпляра и от генетична гледна точка се поставят много въпроси за оцеляването на популацията и на вида като цяло. Благодаря на вносителя. Колегата поиска а, да бъде а, открита жалбата, да бъде оставена открита. Да, а, тя ще бъде оставена открита и а, ще изчакаме Франция а, да даде допълнителните разяснения, поискани и от комисията, след което ще се върнем на този въпрос. Después de esto eh, eh, vamos a pasar a, las siguientes peticiones, pero me van a permitir que haga un... С ваше съгласие, един коментар от секретарията. Като имаме предвид, че имаме петиции от Ирландия, а, а колегите е, от Ирландия в момента са в друга комисия и към 10.30 ще дойдат. Дали да не направим една почивка до 10.30 и след това е, да разгледаме ирландските петиции заедно. Една кратка почивка до 10.30. Възразявате ли? Междувременно ще са дошли ирландските колеги и ще можем да обсъдим Госпожа Алкен, вие как мислите? Да направим ли сега почивка? Чакаме ирландските колеги, а те ще дойдат в 10.30.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 Внесена от Дам Бренан. Тя се отнася до замърсяването на околната среда в Килкен, Ирландия и въздействието му върху местното животновътство. Um, um, Уважаеми депутати, благодаря ви за предоставената възможност. Аз се казвам Дам Бренан и а, отглеждам стадо крави в непосредствена близост до а, тухлената фабрика Орманд. Стига се до загуба на една трета от а, теглото. А, много е засегната а, околната среда. От декември 2002 година се обследва моята ферма. Многократно а, пиша до а, властите, от Университетския колеж в Дъблин беше проведено последното изследване. То продължи 3 години и в доклада се казва, че е, са многофакторни причините за е, тежкото е, състояние на околната среда. През е, януари беше проведена среща с на експерти и учените е, заявиха, че не могат да намерят обяснение за случващото се във фермата, че не намират а, прекомерни количества кадми. В а, всички раздели на а, доклада, а, въпреки големите му а, слабости и недостатъци на а, е, изследването, както и липсата на всякакви отговори, беше публикувано изследването. Нямам какво повече да добавя. Alături de ной се află репрезентанция и ai Благодаря. Имаме представители на Министерството на земеделието на Ирландия и давам думата на Майкъл Шелдън. Е, Госпожо председател, искам да благодаря на парламентарната комисия за възможността ирландските власти да представят своята позиция по а, доклада за проучването на проблемите а, в, във фермата на господин Бренан. Аз съм заместник главен а, ветеринарен а, специалист. А, работим в тясно сътрудничество а, с Агенцията по околната среда. А, тук е, има негов представител, а, както има и а, професор от университетския колеж а, в Дъблин, провел проучването от 2007-2009 година и по-конкретно епидемиологичния риск. И на предишни заседания беше обсъден въпроса и бихме искали, госпожо председател, бихме искали конкретно да отговорим на вашето писмо от феврари 2010 година, отправено до Министерството, беше е, поставен под въпрос е, начина по който Ирландия изпълнява директивата. В е, определени случаи в животните се установява свръх концентрация на кадми, замърсяването от тухлената фабрика във вашето писмо се посочва като основна причина за проблемите на фермата на господин Бренан. Съвсем накратко в отговора сме представили нашите проучвания. Ще се спра накратко и на въпроса за кадмия, а след това останалите участници ще се спрат на останалите аспекти, включително епидемиологичното изследване и неговата връзка със състоянието на стадото. Различни компетентни органи а, са а, обследвали състоянието на фермата и се надявам, че а, когато те се обединят, ще се създаде една цялостна представа. Първо, как се правят проучванията – Проблемът е, беше поставен на нашето внимание още през 2002 година. Местната ветеринарна служба 2003 година направи а, е, своето проучване и последваха и други. Беше посочено, че тухлената фабрика е евентуален източник на замърсяването, като промишлено а, е, замърсяване – беше приложен междуведомствения протокол за пълно съгласуване на дейностите на компетентните държавни органи по различните аспекти на проучването на състоянието на околната среда. Имам предвид е, и регионалните подделения на Министерството, структурите, за, които отговарят за регионалното развитие – Агенцията за опазване на околната среда, която провери е, дали правомерно издадено разрешителното за експлоатация на тухлената е, фабрика, е, Министерството на здравеопазването провери здравните аспекти, а и Общинския съвет в Килкени активно участва в изследванията през 2004 година под ръководството на междуведомствената група. Всички доклади бяха е, много обстойно разгледани и оценени преди е, да бъдат представени на вниманието на е, обществеността между 2003-2009 година бяха проведени изследванията и те бяха публикувани през август 2010 година. Мисля, че този документ ще бъде полезен за вас. Времето на една толкова заета парламентарна комисия винаги е ограничено, още повече когато говорим за обширен доклад от няколко стотин страници. Затова аз ви препоръчвам да прочетете само резюмето. То е 12 страници и е, накратко очертава участието на всички е, в междуведомствената група. Няма доказателства, е, че има е, кадми или е, флуориди, е, които са причина за е, проблемите във фермата. Не се намери е, връзка с тухлената е, фабрика. Е, заболяванията са по-скоро свързани с лоши методи на отглеждане на животните, отколкото други фактори. Беше осветлен и проблема с ниската ефективност на животновътството в фермата. беше е, направено изследване е, на пасищата, които се ползват е, от стадото. Не се наблюдават необичайни отклонения в заболеваемостта и на населението, не само на животните в района на Килкини. Тъй като в петицията се казва, че кадмият е основен фактор за замърсяването, на този въпрос изрично искам да се спра на него. Фоновите равнища на кадмия в природата са ниски и могат да доведат повишените концентрации и тежки токсикологични последици за животните и хората. Но а, в зашеметените животни във фермата на господин Бренан не се установи такава връзка. Първоначално имаше известно повишаване на равнищата на кадми в бъбреците на животните, както се установи след аутопсията им, но а, има метален навес а, във фермата, също и почвата съдържа повишени а, количества кадми, което не може да се свърже а, с други промишлени производства наоколо. От нас а, а, се искаше да проучим равнищата на а, кадмия през 2007 година – бяха проведени изследванията трикратно. Първо на 2300 проби за кадми и други тежки метали. Беше анализиран както почвата, така и тревната покривка в фермата и беше направено сравнение с средностатистическите показатели. Три животни също бяха анализирани. Тези 2300 проби се съхраняват в лабораторията. Беше Направена една извадка от тях за по-нататъшен анализ. Когато пристигнаха резултатите, се оказа, че 600 от общо 2300 проби имат прекомерно количество кадмии. В останалите около 1800 равнищата бяха или нормални фонови равнища, или съвсем леко завишени. Оказа се, че лабораторията е допуснала грешка и е допуснала кръстосано замърсяване. Имате пълния доклад с всички подробности е, и допълнителни разяснения по него. Двете доказателства са следните. Първо, на 70 мили от въпросната а, фирма е, ферма, е, животните имат същите показатели. Освен това, когато в лабораторията е, пристигнаха пробите, това беше в 2 часа след обяд и веднага бяха обслужени. Частната лаборатория, която направи анализите, призна, че грешката е тяхна и е, че са обработили неправилно пробите. Ето те са се подписали. Те излизат с името си и казват, да, ние допуснахме грешка. И вторият въпрос, който възниква, е свързан с повишените фонови равнища на кадмия. Обсъдихме въпроса с експерт е, от е, Европейския орган за безопасност на храните. Той ни посъветва да продължим проучването и ние го направихме. Ще обясня по-късно как. Както а, казах, а, тревата и почвите а, също бяха анализирани и в никакъв случай а, там не се установиха повишени равнища на кам, кадми. Нито в тревната покривка, нито а, в почвите. И най-сетне, по съвет на Европейския орган за безопасност на храните беше проверено равнището на кадмия в животните в различни ирландски ферми. Оказа се, че показателите на, за съдържание на кадми в бъбриците на животните, които се отглеждат във фермата на господин Бренан, не се отличават от 25% от фермите в Ирландия. В момента се прави и проучване в други страни. Най-важно е да се отбележи и следното. Равнищата на кадми в 25 до 30% от ирландските ферми не се различават от показателите на животните а, в а, фермата на господин Бренан. Очевидно, кадмият не е проблем. С това приключвам и давам думата на господин Кианан О'Брайан, който а, ще изясни въпроса с дейността на тухлената фабрика и накрая ще обобщим. Um, благодаря. Относно лицензиране на местната тухларна, и действията на агенцията във връзка с междуведомственото проучване. Агенцията за околна среда в Ирландия е независим орган, създаден през 1993 година. Сред функцията се включва мониторинг и докладване за състоянието на околната среда следение за екологичните задължения на местните органи, координация на проучванията, докладване на емисиите парникови газове, инсталацията на обекти. Агенцията има специален режим за лицензиране на промишлена дейност по линия на директивата КПКЗ. Тухларната Ормонд е създадена през 1968. През 1990 и 1988 се занимава само с тухли. Дейността е прекратена през декември 2001 година. Дадохме разрешително през 2001 година по директивата КПКЗ за наличието на най-добри налични практики. Директивата КПКЗ към момента на издаване на лиценза и разрешителното не бе транспонирана в законодателството. През 2006 е внесено из... изменение, с което се дава допълнителна гъвкавост. Режима за контрол на емисиите и разрешителното, което се издава, става въпрос възоснова на материалите и процесите, които се използват. Лимитите са определени така, че да няма сериозно замърсяване на околната среда. Извършено е моделиране на националните стандарти за качество на въздуха. Действията на агенцията спрямо тухларата включват инспекции на място, мониторинг на емисиите, извършени са много посещения на място всяка година. С агенцията първоначално бе осъществена връзка през март 2003 година връзка с проблемите във фермата на господин Дан Бренен. Агенцията бе поканена да участва като част от междуведомствено проучване, оглавявано от Министерството на селското стопанство. Ние се съсредоточихме върху атмосферните емисии и евентуалното въздействие върху качеството на въздуха, евентуалното замърсяване и отлагания на меделската земя. Разгледаха се емисиите флуорид от тухларната по време на изпичането на тухлите. Бяха извършени проверки на следните въпроси. Емисии от фабриката, технологични събития, оценка на суровините, въздушно-пространствено моделиране, моделиране на околния въздух, на почвата, на водата, потенциални емисии, диоксини, полиароматни въглеводороди. Бе извършен анализ на суровините за кадми. Според резултатите много ниско е съдържанието на кадви, много малко изпускането на кадми в околната среда. Първоначалният мониторинг на кадми бе извършен през 2004-2005. Резултатите за 2004 не са в унисон с резултатите от 0,5 мг на кубичен метър. Това е вида емисия, които се контролират при производството на стъкло, които са в същия размер. За 2005 и след това не са установени сериозни емисии кадмии. Ние извършихме моделиране на разпространението на кадмии, включително и отлагането и бе констатирано, че няма сериозно въздействие, свързано с емисиите кадми от тухларната. Наблюдението се възоснаваше на най-лошия възможен прогнозен вариант, изготвен възоснова на данните от 2004 година. Относно анализа на почвата за кадми, тук нямаме сериозно отклонение от обичайното за Ирландия. Според агенцията, емисиите кадми от тухларната Ормонт не водят до сериозно въздействие върху околната среда в близост до обекта. През 2007 година агенцията участва в съвет от международни съвети, включително Агенцията за околна среда на Обединеното кралство, е, промишлени екологични експерти, които да извършват е, проверка на дейността на тухларната Ормонт. Бяха извършени посещения на място в тухларната, преглед на материалите, с които се е за разрешително. Бе констатирано, че се спазват най-добрите регулаторни практики. Бе извършена много работа с цел да се минимизират е, въздушните емисии от фабриката. Заключенията на проучванията са изложени в междуведомствения доклад. И тук се включват резултати от сериозни проучвания, като е записано, че няма доказателство, че замърсяването на околна среда е причината за проблемите с животните във фермата. Няма доказателства, че кадмия или флуорида са причина за влушеното здравословно състояние на животните във фермата. Госпожо председател, искам да се спра накратко на два въпроса. Първият е свързан с подхода, който използвахме, за да анализираме наличните доказателства. И втория е оценката дали фабриката е, е, допринася за проблемите или не. Визирам работата ни през 2009 е, година и доклада е изготвен там. Ние разчитахме на събраните най-налични данни до момента. Имаше 15 проучвания, някои ги бяхме извършили ние, други иранското правителство, независими органи също така. Имаше и 7 допълнителни анализа, които бяха извършени и принцип, на основният въпрос, на който искахме да отговорим е дали има доказателства в подкрепа на следните хипотези. Управление, хранене, генетика, проблеми с здравословното състояние, а също и хипотези като замърсяване на околната среда, елементи, Въпросът бе, може ли някой от хипотезите да обясни проблема, пред който е изправен дан? Всяка една от хипотезите и всички налични данни, които подкрепят дадена хипотеза, бяха, извършени, бяха анализирани на базата на международни критерии, известни като Бредфорд Хил. Тези критерии се използват за проверка на това дали има проблеми свързани с някои от хипотезите. Случаите стават е, доста сложни, набират се повече данни и за това има известна несигурност в заключенията. Някои данни са в подкрепа на на хипотеза, други не са. И така, на фона на тази несигурност, подхода към който се претържихме е еквивалентен към подхода, свързани с климатичните изменения и много други въпроси. Ние средихме доказателствата на базата на тежестта на доказване по скала от 0 до 10. 0 означава абсолютно никакви доказателства в подкрепа на дадена хипотеза. 10 абсолютно никакво съмнение, че хипотезата е вярна. 5 означава гражданско дело, в основа на евентуални съмнения, а 9 никакво съмнение, наказателно дело. И така това е методологията, която използвахме. Сега относно възможността тохларната да е причина за проблемите на дан с животните. Получихме информация от 10 различни източника. Първи свързан с развоя на събитията, с времето, откриване и закриване на фабриката, четири принципни проучвания, някои извършени от Агенцията за околна среда, други от независими учени, две проучвания се занимаваха конкретно с флорида, други две с кадмия. И така, започнахме с резултат 0, никакви доказателства в подкрепа на дадена хипотеза и след това разгледахме абсолютно всички доказателства. По отношение на това, че фабриката евентуално може да е причинител, резултатите бяха 2 или 3. 2 означава е, е евентуално 3 възможно възоснова на доказателства. Това е според възможности, с които разполагахме през 2009 година. Тоест много малко са доказателствата, че фабриката е причинител. И определено не се стигна до резултат 5, което е прага, както казах. И при повече от тези 10 проучвания нямаше доказателства в подкрепа на тази хипотеза изобщо. На последно място, относно нашето тълкуване на данните, свързани с момента на откриване и закриване на фабриката. Искам да ви напомня, че Работата е свързана с данните, които разполагахме в средата на 2009 година. За периода 2003-2008, периода, който е обхванат от проучването, в фабриката е затворена за два сравнително кратки периода. Началото на 2007, началото и 2008 приблизително. За тези периоди на закриване на фабриката, състоянието на животните определено е добро. Но проблема, пред който сме изправени, е че състоянието на животните е добро и през други периоди, когато фабриката е била отворена. Така че възможно доказателство много малко заключения могат да се направят. Не може да се каже, че фабриката е причинител на проблема. Даваме си сметка, че е много важно да се следи състоянието на животните и след закриването на фабриката през 2008 година. Служителите ми многократно са предлагали помощ на Дан да направя това, но той отказва помощта. Още това. Данните, събрани през изминалите няколко години, сочат е, съществено подобряване на млекодобива през изминалите години. след закриването фабрика през 2009 година няма съществено обективно подобряване на здравословното състояние на животните. Не мога да коментирам данните за 2010, 2011 2012, 2012, защото не разполагам с тях. И на последно място искам да предупредя, че развоя на събитията с времето, т.е. моментите, в които фабриката е затворена и работи, едва ли това ще доведе до резултати 5 или повече по скалата. Ще трябва да се предоставят и други доказателства. Сам по себе си този показател закриване, отваряне на фабрика не може да контролира всички други неща, които могат да се променят е, в е, района за период от 5 до 10 години. Благодаря, господин Макандрю. Mr. Sheridan wanted to. Да, domnul Sheridan. Uh, Madam Chair, I wish just to take one more minute of your time. Да, само една минута ще отнема от времето ви, с ваше позволение, за да сложи малко ред в този разнобой на становища, които чухме. Как се тълкуват констатациите от изследванията, каква е дейността на междуведомствената група и така нататък. В петицията се посочва, че тухларната е вероятният е, източник е, на замърсяването. Днес се казва друго. Но а, е, мярката, която а, се а, предлага е докладите а, да а, бъдат отнесени до комисията, въпреки че техните изводи са а, доста разнопосочни. Това може да бъде а, е, Генерална дирекция Санко или пък Европейски орган за безопасност на храните. По такъв начин парламентарната е, комисия по петициите ще може да получи независимо експертно е, становище по този изключително сложен проблем. Аз ви препоръчвам този подход. Благодаря ви, че ме изслушахте. Благодаря. Сега давам думата на вносителя на петицията. Много ви благодаря. Само няколко думи по казаното от представителите на държавните органи. Според мен, Агенцията по околната среда не работеше е, с особено голяма прозрачност по анализа на кадмия. говореше се за тухларни, за стъкларски а, работилници. Проблемът е обаче, че се установиха 24 24 грама е, или 160 пъти а, повече от а, пределно допустимата норма за канцерогенни вещества, като кадмия при 0,5 грама ние тук имаме милиграма, е, тук имаме 24 грама. Също така чухме, че няма данни за замърсяване с кадми от охларната, което да засяга стадото на дан. Това не е вярно. По-нататък, споменаха се над 2000-2300 кръвни, проб, кръвни проби и също невер... невярно беше представена фактологията. До 200 частици на милион бяха кадмиите преди лабораторията да направи своите анализи и да обяви резултатите. Три до 6 месеца след събитието през декември се установи, че има животно с 400 части на милион. Отново говоря за концентрацията на кадмии. Министерството на земеделието установи потенциално токсични равнища на кадми в кръвта на животните на Дан. И как успяха да се а, замърсят с чист кадми 600 проби в една лицензирана лаборатория? За мен отговорът е загадка. След събитието още два комплекта проби изчезнаха. Просто се изпариха. Никой не знае два месеца по-късно къде отидоха тези проби. Те заявиха, че са ги загубили. А това бяха проби взети а, на място във фермата. Комисията ще ви каже, че а, тухларната е отговаряла на всички изисквания, че е направена независима оценка а, на а, управлението и експлоатацията на тухларната и че са предприемани мерки за намаляване на емисиите. Те обаче пропуснаха да кажат нещо важно, че не беше калибриран датчика, който отчиташе е, емисиите флуориди в атмосферния въздух. И какво излиза? Подобрява се а, е, равнището на емисиите, те намаляват, агенцията по околната а, е, среда а, е доволна, без изобщо да провери дали е добре калибриран датчика за а, флоридите и дали тези данни изобщо са достоверни. При реални, 20, е, при реални показатели 21, датчика отчита 10. Разбира се, че е, така излиза, е, че се спазват изискванията, просто защото един уред е неизправен. Благодаря. А, normal ar fi fost să vă dau cuvântul la sfârșitul dezbaterii, dar are, are cuvântul și al doilea petiționar. Благодаря. Ще дам думата на втория вносител въпреки че трябва да приключим разискванията. Майкъл Шелдън правилно каза, че има четири извода от доклада, изготвен от междуведомствената група. Те споменаха разследването Чавес. Там беше казано, че е трудно да се а, извършва земеделие, но а, положението не е различно от това в а, други стопанства в Ирландия. Сега, в земеделието не се прилага чак толкова различна практика не може да се каже, че земеделската практика в тази ферма е довела до повишаването на тези а, а, показатели. Също така, никога не са идвали хора, които да интервюират семейството, които да се интересуват от това какво е здравето на населението в този район, а това е информация, която би могла да, хвърли допълнителна светлина. Иска ли вносителят да вземе думата? Ако не, комисията. Представителят на комисията има думата este... Две думи, госпожо председател. За втори път ме е, прекъсвате и даваме думата на комисията сега. Thank you, Madam Chair. Um, will... Благодаря, госпожо председател. Ще поговоря е, за разследването, което предприе е, комисията по отношение на тухларната и за е, резултатите, е, които показа тази е, тухоларна в връзка с предписаното от директивата за интегрирано управление на замърсяването от 1996 година. Директивата КПКЗ визира инсталации, които прилагат най-добрите налични техники и методи за ограничаване на емисиите. Директивата обхваща най-различен вид предприятия, включително производ, такива, които произвеждат керамика, порцеланови изделия и в случая тухларната попада под нейното действие. Комисията е, нееднократно се е явявала пред комисията по петиции, за да изложи своите констатации. може би най-добре е да е, кажем как ние преценяваме е, разрешенията и данните от мониторинга. на първо място ние сравняваме условията по разрешението за тухларната и това, което на европейско ниво ни определяме като най-добри налични методи или техники. Ние имаме така наречения справочен документ, който наричаме накратко БРЕВ. Там е, се предписват е, емисиите, е, до които обичайно се стига, когато се прилагат най-добрите налични методи. Значи, е, първото сравнение беше между е, е, разрешението, лицензията, и А, Като цяло там има съответствие. Това е първата ни констатация, която сме споделили и преди с вашата комисия. Следващия кръг на проверката а, беше свързан а, с данните от мониторинга. Сравнихме данните от проведените наблюдения с условията по лицензията. Това, което констатирахме при последната проверка, беше, че в периода от 2001 до 2006 година е имало и известни нарушения на условията по лицензията, по разрешителното. Е, емисиите на флуорид е, е, в 10 случаи са били превишавани, хлориди, емисиите са превишавани в 4 случаи, в един случай на азотен окис е имало превишение на емисиите. Ирландските компетентни органи са предписали мерки, които тухларната да изпълни, за да преодолее тези нарушения. Като гледаме разрешителното, нарушенията на условията по него и мерките, предписани от ирландските компетентни органи, не можем да установим нарушение на директивата КПКЗ. Това не можем да го установим информацията, с която сме се занимали от 2001 до 2006 година. Прави се коментар от вносителя извън коментара, извън на микрофона. Председателят препоръчва да се изчака представителят на комисията да приключи изказването си. Така че не сме установили несъответствия, изхождайки от тези данни. Още нещо трябва да се има предвид. Директивата КПКЗ влезе в сила на територията на целия Европейски съюз от, на 30 октомври 2007 година. С това приключвам изказването си, госпожо председател. Председателят? Давам думата на госпожа Прендергаст. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да се намери решение на тази петиция и това е очевидна потребност за всички. Има и много е, объркване с оглед на научните данни, различните доклади и отчети, е, които се изготвиха от най-различни ирландски органи. За това искам, госпожо председател, петицията, заедно всички събрани научни данни и изготвени доклади да бъдат изпратени в съвместния научен център, за да се получи независима оценка на събраните до тук доказателства. Мисля, че без такъв независим поглед от страни ще ни е много трудно като евродепутати да изведем а, състоятелни изводи а, за това какво трябва да правим по отношение на тази петиция. Благодаря, госпожо председател. Благодаря сега госпожа Магинис. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, не съм вече член на комисията, но бях нейн член, когато господин Бренан дойде при нас за пръв път. Много е жалко, че е, тази петиция толкова дълго време я обсъждаме без решаване. Е, аз проявявам разбиране към съдбата е, на господин Бренан и мисля, че комисията трябва да му помогне да намери решение на проблема. Въпреки всичко отрицателно, което чухме, има и две положителни неща днес сутринта. Мисля, че за първ път чуваме представители на държавите членка, които разясняват какви мерки са предприели към днешна дата във връзка с конкретни случаи. Мисля, че това може само да се приветства. Също така е много добре да се чуе, че сега положението в стопанството се е подобрило в конкретната ферма, имам предвид. Ще повторя това, което казах на последното заседание, когато бях в комисията по петиции. Ние трябва да чуем двете страни – защото а, те не, нямат съгласие помежду си дори по някои от а, заключенията на научните а, доклади а, в Ирландия. Има а, много а, голяма степен на объркване и несъгласие а, във връзка с кадмия, където се намесва историята с замърсяването на пробите в лабораторията. А, мисля, че господин а, Шеридан а, а, го, говори а, за а, независим а, преглед а, и комисията и, и и друга идея беше дадена в тази връзка да се намеси съвместния изследователски център на Европейския съюз. Би трябвало да се анализират доказателствата от такъв независим орган, доказателствата в тяхната цялост и да ни се даде насока на къде да поемем. Е, какво мисли Европейската комисия? Също ми се е, иска да чуе е, какво мисли Дан Бренан за тази идея, защото той дойде пред Европейския парламент, е, понеже е, чувстваше липса на подкрепа в собствената си страна. Ако подкрепи идеята, много бих се радвала. Открит ли е за тази идея? Готов ли е да я приеме вносителят на петицията? дали ще има готовности на държавата членка да е, окаже цялото необходимо сътрудничество и има ли ресурси и пари да се извършва е, тази е, дейност, да се извърши този независим анализ. Може би по този начин, ако успеем тези три фактора да ги съчетаем, е, ще стигнем до решение. Всички знаем, че е имало проблем Може би много фактори са допринесли за замърсяването, обаче в крайна сметка ние трябва да изясним какво е станало в действителност. Мисля, че и господин Бренан трябва да бъде помолен да каже какво мисли за предложението за независим научен анализ, дали няма някакъв недостатък това предложение. Господин Кели, имате думата. Благодаря. Нямам личен интерес към това, защото това е извън моя разбирателен район. Аз гледам нещата от гледната точка на вносителя на петицията и неговата позиция. И честно казано, хубаво е, че тук присъстват и двете страни. Не знам защо държавата не е била представлявана преди това. Хубаво е това да се прави и при бъдещи петиции всички да присъстват в началото, за да чуем становище на двете страни, за да не се протакват претициите. Значи въпросът опира до намиране на решение. Гледам и двете гледни точки, разбирам това, което казва държавата, че е изпълнила правомощията си според нормативните изисквания и така нататък, че са сравнили с данни от други фермери, смята, че доказателствата не са убедителни. Но същевременно чуваме за изчезнали проби, лабораторни грешки и това някакси се оставя на заден план. Държавата го призна, да, но мисля, че това просто срива доверието много често е при подобни случаи държавният орган казва, допусната е грешка, но ако отделният гражданин направи грешка, получава сериозни санкции. И така, от гледна точка на Дан Бренан, ако видим това, което се случило в неговата ферма, логично би било да се допусне че има връзка с фабриката. Дали това се доказва или не, няма значение. Той е бил длъжен да действа, за да получи окончателен отговор, който много трудно се предоставя явно и да получи евентуална компенсация – Струва ми се, че доста изключителни са обстоятелствата тук и съм съгласен с колегите, Дегест и е, госпожа Магене, с проблема да се занимае съвместния изследователски център, да даде препоръка. Тежестта на доказване не трябва да пада върху вносителя. Доказателствата сочат, че неговите аргументи са факт, Той е претърпял сериозни емоционални финансови вреди и затова трябва да получи компенсация. По линия на застраховка, държавата, комисията няма значение откъде. Но това се е случило на животните. Фабриката се закрива, положението се подобрява. Мисля, че закон... Заключенията му са логични и трябва да бъдем съпричастни към този случай на фона на всичко това. Благодаря, господин Уелш. Благодаря, госпожо председател. Имам огромен проблем тук. За мен е очевидно от самото начало, аз се занимавам с този случай близо 10 години вече, само искам да кажа на комисията, че аз имам ферма в същия район като Дан Бренън. От самото начало не питая никакви съмнения, че това, което се случва в фермите, е, е факт. Според мен е... проучване тръгнаха в тотално погрешна посока. Според мен те се стремяха да докажат, че Дан Бренен е лош фермер. Опитваха се да намерят проблем или с Дан, или с животните, или с земеделските практики. Като фермер, който е с име, всеки може да съди какво е името ми, но аз стоя зад факта, че Дан Бренен е много добър земеделски стопанин. Мога да доведа много от неговите, всичките му съседи тук, които да потвърдят казаното от мен. Ние не сме готови да го разочароваме. Целта на докладите, които са изготвени от държавните органи, имат за цел да внесат объркване във въпроса. Както господин Кели каза, много лесно игнорират някои от фактите, които са констатирани от тях самите по случая. Високите нива на различни тежки медали, които са констатирани в фармата. Съвсем спокойно се загърбват от време на време. Един от представителите на държавните органи казва, че производството намалява от 1999 година и постановено през 2008. Строителният бум в Ирландия вече е част от миналото. Но Мислите ли, че производството е западнало за периода 99-2007 в токларната? Аз лично съм свидетел на това, че производството се увеличи значително. 24 смения имаше за този период, а преди това имаше само ежедневна дневна смяна. Да, производството спада през 2007 година с, раз... с разрастването на финансовата крива... криза и е приостановено производството през 2008 година. Строителството се приостанови в резултат на кризата. Вчера на път към летището видяхме само два крана в Дъблин, а преди имаше времена, когато бяха стотици, човек не може да ги преброи. И това говоря за периода 1999-2007 година производството не е спаднало за периода 99-2007, но то се е увеличило и проблемите във фермата се увеличават за този период. Днес, ако човек посети фермата, ще се удиви колко са се подобрили животните, колко се е подобрило производството на, на мляко. Затова има съответните доказателства. И невиният дан, че не позволява на представители на държавните органи да идват в в фермата. Всичко това му струва цяло състояние. Органите просто си играят с него през изминалите 10 години, взимат през 2 седмици проби, е, сменя диета на животните, само за да докаже, че Дан е лош фермер. И аз съм съгласен, той с основание иска, е, от, отказва достъп до фермата. Аз съм виждал животните няколко пъти през миналите 10 години. И очевидно, че имаше проблем с тях, а сега такъв проблем няма. Даже ако видим и дърветата във фермата, човек не трябва да е експерт по дърветата, за да видя, че определено през 2003-2004 имаше нещо, което засяга дърветата. Днес дърветата изглеждат здрави, а фабриката е вече затворена 4 години. Като чувам изказванията на някои от участниците тук, е, те казват, че няма сериозни доказателства или няма никакви доказателства за лоша производителност или растеж. Е, това е просто невероятно. Професионалисти да правят подобни изказвания. Аз разполагам с пълният списък на хилядите кръвни проби, които са взети. И той показва, както господин Кели каза, че някои от нивата са много над позволените стойности. преди евентуално замърсяване, което да се състояло в лабораторията и след евентуалното замърсяване, което уж се е състояло в лабораторията, и то в одобрена лаборатория, както се каза от съответния представител. Изчезват и проби в различни моменти. Ако аз или Дан Бренен като фермер допуснем подобни грешки в обичайната си дейност, за нещо свързано с плащания, които получаваме, ако има някаква липса на отчетност, ще получим сериозни глоби заради кръстосното съответствие. Е, къде е справедливостта? Справедливостта за фермера като Дан Бренен. Той иска само да се занимава с обичайната си дейност мисля, че до сега е претърпял много загуби през изминалите 10-15 години. Не само хиляди, стотици хиляди загуби. Не знам много за този съвместен научен център, за който си спомена днес. Но има едно нещо, на което трябва да настояваме – дани професионалистите, които му помагат, да получат право да участват в обсъжданията на това какво ще се проучва. Защото мисля, че наистина трябва да се придържат нещата вече на друго ниво. Няма смисъл да идваме отново тук, без да се постига никакъв напредък по въпроса Доклада, в който е изготвен, с лекота загърпа много факти и той трябва да бъде отеглен, върнат, защото той е обида за Дан Бренен и неговото семейство. Не може професионалистите с лекота да загърбват факти и да не ги отразяват в доклад. Тук се говореше само за факти до 2008, информация дадена до 2008 до 2009. Комисията явно е пропуснала тези 2-3 години. Благодаря. Госпожа Миранда има думата. Благодаря. Много интересен е моделът като че ли говорихте за а, моята страна, макар че примерът беше от Ирландия, как отговарят държавните органи, а, какво предпочитат да изведат като кон, констатация. А, стана дума за това, че няма прозрачност, а, че са допуснати грешки в изследванията. Всичко това сочи. А, че анализът е бил пристрастен. Според мен това е ясно за евродепутатите. Да не говорим за човешкия фактор. Шест години вредно въздействие е много дълъг период за здравето и на хората, и на животните. Сега разбираме, че положението се подобрява. Последният отговор е от 26 октомври. той се отнася до издаването на разрешителни. Мисля, че не това се иска в петицията. Когато се прилагат нормите на директивите, те трябва да бъдат спазвани неотклонно. Още един аргумент, приведен от е, ирландското правителство е, че в фуража на животните не са се съдържали достатъчно минерални съставки. И а, че а, стадото страда от обичайни, нормални заболявания. Кой друг, освен а, самия стопанин, ще знае какво е нормално и какво не е? Какво е обичайно и какво е необичайно за, а, стад, а, за стадото му? Благодаря, госпожо Миранда. Сега госпожа Велтман. Благодаря. Преди всичко, аз трябва да кажа, че съм австрийка. Родината ми е планинска, в голяма част от економиката е земеделие, а тук говорим за замърсяване с тежки метали – когато бях 6-7 годишна през 70-те е, години на миналия век, се заговори за замърсяване с тежки метали и ми се вижда ужасяващо това, което чувам толкова години по-късно. Категорично подкрепям петицията. Шокиращо е как може в 21 век да се стигне до такова положение в Европа. Така или иначе, Случило се, проблемът е възникнал, фермерът е понесъл загуби, направил е големи разходи. Доколкото се ориентирах от изказванията, той е добър стопанин. Моля ви, вземете това предвид. Той е загрижен за стадото си, за фермата си. Познава ги като семейството си, ако щете. Знае какво е добро за животните, какво не е, кое е нормално, обичайно, какво излиза вън от нормата. Нека да се направи истинска, независима експертна оценка. И моля, оставете открита тази петиция. Настоявам тя да остане а, отворена, докато 100% от фактите се изяснят. Благодаря. Ne întoarcem la reprezentantul Comisiei, domnul... Благодаря сега представителят на комисията, господин Макандрю. Що се отнася до предоставянето на отговор, тук трябва да отговоря на предложението за по-нататъчна независима оценка – в доста трудно положение съм. Не знам доколко мога да ангажирам комисията на този етап. Със сигурност можем да проучим въпроса, но твърд ангажимент коя агенция, коя структура да направи оценката е нещо, с което не бих могъл да се ангажирам. Лично и чрез представителя му чухме вносителя на петицията, който иска да продължи да се изяснява въпроса за равнищата на кадми в животните, за дейността на тухларната, но дали ще мога да поема ангажимент, как по-нататък ще се разглежда въпроса, That's about as far as I can go right now. Мисля, че трябва да се въздържа, за да не надхвърля правомощията си. Благодаря. Вносителят, ако иска да добави нещо. Да, благодаря. Искам пак да ви върна към основното. Какво се случи тук? Тук говорим за страданието на много голям брой животни. А държавните органи се насочиха в съвършено друга посока да уневинят на всяка цена тохларната. Но колко членове на парламентарната комисия дойдоха във фермата? С очите си се убедиха, че животните страдат. А после фокусът се измести другаде. В докладите се прави извода, тухларната не е виновна за положението, но животните страдаха и продължават, слава Богу, тухларната е затворена, е, здравословното им състояние се подобри и то значително. Но беше крайно необичайно, прекъсна микрофона на оратора, Because you don't push the micro. А, моля ви, не изключвайте микрофона си. Okay. Yeah. Надявам се сега ме чувате. Извинявам се, ако нещо неволно направих. Ето какво искам да кажа. Ако ще се прави независимо научно изследване. Моля ви, нека да бъде предоставена информацията в пълния и обем, защото в докладите, за които чухме, беше пренебрегната огромна част от данните, а те имат решаващо значение. Благодаря. И е, евентуално да се обърна с молба към комисията – Изпратихме им информация, получена по закона за достъп до а, обществена информация, а, всички данни до закриването на тухларната през декември 2008 година. Отново изключи микрофона на оратора. През ноември 2007 година и октомври 2008 година ние изпратихме информация, която доказва многократни случаи на несъответствие, нарушения на изискванията. Ето защо те предпочетоха данните до 2006 година. През октомври 2007 година влезе в сила за е, Ирландия новото законодателство и затова те игнорираха данните, които им дадохме и за 2007 и за 2008. 380 проби бяха взети и от тях почти всички 370 е, бяха над 5 е, ДК за флуориди. И това го получавам от е, Държавната агенция за опазване на околната среда. По а, закона за достъп до обществената информация ми беше предоставена а, тя. Благодаря. Някой от другите вносители иска ли да вземе думата? Да, ще помоля господин Макандрио а, да отговори защо са пренебрегнали тази информация. 380 проби и от тях 370 са вън от нормата. И това няма значение, така ли? Госпожа Магинес. Аз искам да чуя господин Бренан. Чухме предложението, чухме а, за научните данни, а, за изследванията. Аз разбирам, че се поставят много сериозни въпроси, но се обръщам лично към вносителя на петицията. Вие подкрепяте ли нашето становище? Петицията да продължава да бъде отворена и да я отнесем до подходящ независим научен орган, който да представи становището си пред Европейската комисия. Мисля, че дължим на господин Бренан това. Благодаря. Сидерка, петиция. Благодаря. След като изслушахме всички изказвания, стигам до извода да продължи да бъде отворена петицията. Всички документи да бъдат разгледани задълбочено в обема, поискан от всички страни. По такъв начин трябва да се постараем всички доклади да бъдат разгледани и координаторите да стигнат до най-доброто решение. Също така се обръщаме към Европейската комисия с молба за независима оценка на положението която може да бъде направена от съвместния научен съвет. Тогава продължаваме с точка 16 от дневния ред. Шест петиции. Всички те се отнасят до защитата в Италия, Белгия, Германия, Ирландия и Малта – на а, прелетните птици. Петиция 798 от 2004, а, петиция 334 от 2005, 886 от 2005, 530 от 2006, 1091 от 2007 и петиция 1374 от 2010 година. И сега давам думата незабавно на вносителя. Лиджи Регале Белджи господин Жан-Клод Дюмо от името на Белгийското кралско дружество за защита на птиците. Госпожо председател, ние събрахме 190 хиляди подписа през 2005 година и бихме искали да бъде спазено европейското законодателство в Малта. От 2005 година почти нищо не се е променило. На Малта беше даден преходен период да изпълни директивата за птиците и този период изпълни тече през 2008 година. Сега е 2012. През 2005 година имаше първи предварителен доклад и очаквахме окончателен доклад за преходния период, обаче комисията още не е получила такъв от Малта. Малта би трябвало да спре масовото погубване на мигриращи е, птици и е, да е, озъпти ловците. Не само Малта изтребва собствените си птици, но изтребва и а, е, голяма част от мигриращите птици в Европа. Това е общо наследство на човечеството като историята, като културата и не може една страна а, е, просто да се подиграва с европейските директиви, да унищожава общо европейското достояние и биологичното разнообразие в Европа. Е, европейс... Е, Белгийското дружество за защита на птиците иска Европейската комисия да действа с максимална твърдост, тъй щото Малта да изпълнява своите ангажименти към нашата околна среда и към птиците в частност. Благодаря ви. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul în continuare reprezentantului Благодаря ви. Давам думата на господин Петър Кола от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да припомня във връзка с пролетния лов на мигриращи птици в Малта, че малтийското законодателство поставя много детайлни условия вече и по отношение откриването на ловния сезон е направена много важна стъпка напред. Освен това, очакваме законодателството на Малта да бъде съобразено с съдебното решение от 2009 година, съгласно което Малта е била в тежко нарушение на директивата за птиците във връзка с улова на мигриращи птици през 2004-2007 година. Комисията е, е уведомена от Малта, че нейното правителство ще изпълни условията и процедурите, предписани от рамковите директиви. Тази година се обсъжда възможността за откриване на ограничен пролетен ловен сезон. в това отношение имаме и становище на държавния орган в Малта във връзка с защитата на птиците и техния лов. Решението на съда от 2009 година остави открита възможността за ограничен пролетен летен, ловен сезон в Малта, при условие, че се спазят изискванията на директивата за опазване на птиците. Важно е Малта да осигури строг контрол върху спазването на изклю... за спазване изклю... на изключенията, които са и позволени, но а, ние констатираме, че все пак положението се е подобрило. И комисията очаква Малта да а, осъществява ефективен контрол върху ловния сезон от а, тук нататък. Комисията миналата година пък започна да производство за неизпълнение на задълженията на Малта във връзка с продължаващата практика за улов на птици с капани. Той противоречи на директивата за птиците. Миналата година изпратихме официално уведомление, предварително уведомление до Малта, като миналата година само една Малта изпрати информация. Обратно и миналата година само една птица е била ловена по този начин през есента. Но ние на основание член 258 от договора за Европейския съюз ще започнем производство за неизпълнение на задълженията, тъй като не сме удовлетворени от дадената информация смятаме, че не са предприяти достатъчно мерки за изпълнение на изискванията на законодателството за защита на дивите птици. Благодаря. Има ли изказвания от страна на членовете на комисията? Заповядайте, госпожо Миранда. Благодаря, госпожо председател. Нашата група иска тази петиция да остане открит. Несъмнено. Е, започнато е производство от е, комисията и то явно още не е приключило. Също така, европейските директиви за биологично разнообразие са свързани с въпроса за тяхното въвеждане. Е, този въпрос непрекъснато се поставя за нарушение от страна на държавите членки при въвеждането на директивата – при Малта нарушенията са трайни. 8000 птици са били убити през 2004 година. Така че нека жалбата остане открита. Има ли други искания за изказване? Няма такива. Смятам, че жалбата трябва да остане открита. Ще продължим да следим ставащото. Преминаваме към точка 17. Ще разискваме петиция 1518 от 2008, петиция 997 от 2007 и петиция 1503 от 2007 година. Тези петиции са свързани с опазването на птиците в България. Е, вносителят на жалбата 1518 е, от 2008 година е в залата. Това е госпожа Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците. Давам ви думата, госпожо. Thank you, Madam Chairperson. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, благодаря за това, че за втори път е, ме каните пред Комисията по петиции. Искам накратко да се спра на петиция 1518 от 2008 година и на петиция 997 от 2007 година. Искам да ви съобщя някои добри новини. Много искам да ви ги съобщя, но за съжаление не съм в състояние. тъй като положението, е, описано в двете петиции, не е претърпяло промяна към подобрение, напротив, в някои случаи се е влушил. По отношение обозначаването на е, зоните по Натура 2000 за птиците, искам да кажа, че все още не сме обозначили одобрени специални зони е, за защита. Повечето от тях по Черноморското крайбрежие. Всъщност, комисията третира тези зони като вече обозначени, но на практика те не са тъй като не са а, обозначени като специални защитени зони според българското право. Освен това, все още имаме специални защитени зони, които не са изцяло обозначени, не са напълно обозначени и то по економически причини. Една от тези зони е Рила. Много важна орнитологична зона, разположена в югозападната част на България. При причините за необозначаването са големите ски курорти. другата такава зона, недостатъчно обозначена, е Калиакра в североизточната част на страната, където има планове за създаване на ветрогенераторен парк. независимо от усилията, положени от нашето дружество е, и от Европейската комисия. За тези две зони почти няма надежда да бъдат обозначени, ако не бъдат предприяти много категорични действия. По отношение на специалната защитена зона Калиакра и е, петиция 1518, ще кажа, че през последните години е, разработването на ветрогенераторни паркове в Добруджа е, става все по-интензивно занимание. Към момента имаме 3928 ветротурбини. Е, които вече функционират или са одобрени. И много бързо се изграждат те. През е, е, миналия месец продължи одобряването на нови ветрогенераторни паркове. Това е огромно строителство в много малка част от България Добруджа. Мигриращите видове най-много страдат от това. Тук най-много страда червеногушата гъска и както и някои други мигриращи видове. Те идват от Румъния и пресичат на юг вече сме в състояние да наблюдаваме а, вредите, които се нанасят върху видовете. Те губят своите местообитания. Проучванията ни показват, че гъските вече не навлизат в предишните си територии, където търсят храна, около Калиакра. И всъщност те губят тези места, зони, в които могат да се прехранват. Освен това, забелязваме, че ветротурбинният парк в Калиакра вече се строи, въпреки уверенията на правителството, че в специалната защитена зона Калиакрък такъв строеж няма да бъде допуснат. Освен това, разширяването на ветротурбинните паркове в района започва да застрашава други местообитания на червеногушата гъска, Доранко, Лак и Шабла – в началото на март правителството одобри предварително разрешение за предварителен строеж, за предварително извършване на строителни и други проектантски работи, така че да се избегне консултацията с общественото мнение, допитването. Знаем, Тоест, нуждаем се е, е, от незабавна реакция. Знаем, че е, това, което трябва да се направи, е да се реагира незабавно. В противен случай ще изгубим повечето от е, тези зони за птиците. И то за винаги. Бихме искали е, районите е, на Рила и на Калякра да бъдат напълно обозначени като защитени е, места е, максимално скоро и е, тези е, природозащитни въпроси е, да получат приоритет, е, както и да бъде е, извършено допитване до общественото мнение. Искаме Европейската комисия да реагира бързо и бихме искали да замолим комисията по петициите да окоръжи Европейската комисия да наложи на българското правителство спазване на директивата за птиците. Благодаря много за вашето внимание. от името на Европейската комисия, госпожа Пенчева. Um, Европейската комисия е запозната с проблема, свързан с е, обозначаването на обекти по Натура 2000 в България. Искаме да благодарим на вносителя за предоставената информация и на депутатите от комисията по жалби за проактивното отношение и прочвателните мисии през е, юни 2010 година. Също така искам да отбележа, че Европейската комисия води активен диалог с различни граждани, неправителствени организации, получаваме все повече информация по въпросите. Водим активен диалог и с националните органи и непрекъснато искаме информация за обозначаването на специални защитени зони и всички разрешителни, които се издават за раз економически проекти. Освен това, комисията предприема всички необходими мерки според договорите за Европейския съюз по отношение на достатъчното обозначаване и ефикасната защита на специалните защитени зони. Относно обозначаването на специални защитени зони, искам да посоча, че в резултат на активния диалог, в резултат на откритата наказателна процедура, са предприяти съществени стъпки вече. Искам да спомена, че през май 2011 година националните органи вземат решение за разширяване на мрежата от специални защитени зони в България, в резултат на което сега се разширяват специалните защитени зони с повече от 2000, 244 000 хектара. Смятаме, че има добри новини с обозначаването на четири зони е, Пирен, е, Западни Родопи, Централни Балкани. Що се отнася до специалната защитена зона в Рила, ще постоят разговори в началото на май. Относно Калиакра, искам да кажа на вносителя и на комисията, че въпросът е засегнат в писмо, което бе изпратено през септември 2011 година с две точки. Недостатъчното обозначаване на зона Калиакра – и големия брой економически проекти, споменати от вносителя. В края на юнари е получен отговор на официалното писмо, извършва се анализ от службите на комисията. Искам да уверя вносители членовете на комисията, че службите на комисията ще продължат да следят положението и при необходимост ще се предприемат допълнителни мерки по договора, по-конкретно по член 258, с цел защита на големия природен капитал на България. Благодаря. Миранда. Мисля, че ако няма други желаящи, е хубаво да се включа с изказване Просто защото това ми напомня за събитията в моята страна. Има някои зони, които са обозначени като защитени зони, но понякога просто не се спазват. Държавата ще спазва защитената зона само ако бъде съдена за нарушение – тези зони трябва да бъдат защитени по право, а не само когато се предприемат действия за успорване на държавни мерки. Обосъмено обозначаването би трябвало да е достатъчно явно не е и България ще трябва да предприеме някакви мерки, Трябва да се види как се защитават местообитанията, защото очевидно има проблеми с местообитанията. Ето защо е много важно тази петиция да остане отворена, да се приемат максимално бързо действие по него. Благодаря, казва председателя. Очевидно трябва да оставим петицията отворена. Комисията ще следи положението, а също и Европейската комисия. И така пристъпваме към последната точка за днес. Петиция 1044 от 2011 от Джоана Слабе, която касае търговията с тюленови продукти. Вносителят е тук и ще изнесе презентация. Ще изчакаме няколко минутки.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 Um, благодаря. От името на Humane Society International и над 20 хиляди граждани от Европейския съюз, които са подписали петицията. Искам да благодаря на председателя госпожа Басеско, че ми дава възможност да се изкаже в тази комисия връзка с петицията относно препоръката на канадското правителство във връзка с арбитражен съвет на Световната търговска организация за прилагането на регламент 2007. Европейския парламент бе категорично за забраната на търговията с тюленови продукти. Това бе в резултат на десетилетия на широко разпространение опасения за търговията с тюленови продукти. Искам да ви припомня защо са забранени тюленовите продукти. Може ли да се излъчи на екрана презентацията? Sorry, could I have some just technical assistance from this? Uh... Petiționarea cere ah. asistență tehnică. Hold on. Okay, that will go. Добре. Филма е пуснат. Показвам ви кадри от лов на тюлени. Канада твърди, че ловците действат хуманно, всичко добре е регламентирано. Тук виждате пример не само как закона в Канада не е достатъчен за борба с този лов на тюлени, но се вижда и как не се изпълнява нормативната уредба напълно. Миналата година пак бе заснет филм. Виждате, че толените се окачват на метални куки, влачат се по леда и се вдигат, докато са още живи на кораба. Тюленчетата навдигат глава и издават писъци на агония сред труповете. Всичко това е много обезпокоително. Хубавото е, че заради затваряне на европейския пазар тази съдба няма да сполети хиляди тюлени. Миналата година 38 хиляди тюлени бяха убити за сравнение с 350 хиляди преди това. Проблема продължава, но страданието е намаляло значително заради забраната в Европейския съюз. Преди няколко месеца даже Русия е, наложи забрана на тюленови продукти. Тази година, в началото на годишния лов на тюлени, има съмнение, дали изобщо трябва да се лови тюлени, тъй като има още нереализирана продукция от минали периоди. Канада очевидно не е достатъчно доволна от забраната в Европейския съюз. Е, и най-накрая, сред много позиране, поиска арбитражен съд през 2011 година е, с твърдението, че законодателството на Европейския съюз не отговаря на нормите на СТО и че трябва да се възстанови търговията с тюленови продукти. За нас това е пряка атака на европейските устои на европейските граждани и демократичния процес. Няма и капто се съмнение, че юристи на комисията ще защитят нормативния акт на Съюза в СТО. Това се разбира от само себе си, но това, което притеснява нас, европейските граждани, е, че Европейската комисия в момента договаря споразумение за свободна търговия с Канада, без да накара Канадия да отегли иска си в СТО, като условие от... към преговорите. Неприемливо е, че се сключва такова споразумение, се договаря такова споразумение, докато Канада прави всичко по силите си да срине правото на Европейския съюз демократично да определя кои продукти да се търгуват въз основа на морални принципи. Ние сме доволни от резолюцията на парламента за Канада от юни миналата година, според която иска в СЕТИО е против търговските отношения и излага на риск сделката СЕПА на този въпрос си остава нещо, за което всеки знае, но никой не иска да се занимава с него. Ето защо искаме с тази петиция Европейския парламент да защити нормативната уредба яростно и да не приеме сключването на споразумение, докато Канада не оттегли иска си в СТО. И на последно място не трябва да се забравя, че тук става въпрос за нещо много повече, което не се ограничава само до забраната на търговия с тюленови продукти. Става въпрос за доверията в парламента сред европейските граждани. Ако парламентът не отстоява собственото си законодателство, не защитава това законодателство, обикновените граждани като мен и 20 хиляди подписали тази петиция, ще загубим доверие в политическия процес. Как ние гражданите да се доверим на парламента, ако той не защитава яростно законодателството, което е създал. А се съгласява с една търговска спогодба, която ще внесе милиарди на една страна, която не спазва нашите морални ценности. Сертификацията на Лисабонския договор, парламента има правомощието да отстоява своите желания и ви насърчаваме да направите това. Благодаря за вниманието. Mulțumim pentru această prezentare detaliată. În continuare dau cuvântul. Благодаря ви за изказването. Сега давам думата на комисията. Well, uh, much, Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителите. Съвършенно вярно е, е че е, Канада е, възрази срещу забраната за търговия с тюленови продукти, наложена от Европейския съюз. Норвегия се присъедини в последствие, така че е образовано производство, в което страни са и Канада, и Норвегия. В никакъв случай не е протекционистко законодателството, което въвежда забраната. Отнася се до всички тюленови продукти, независимо от това дали те идват от Канада, Норвегия или другаде. В този смисъл не допуска никаква дискриминация или протекционизъм на местни продукти. В Женева се гледа търговския спор. Що се отнася до обвързването на търговските преговори в рамките в рамките на двустранните ни отношения и възражението на Канада в СТО, трябва да кажа, че подобно обвързване няма да доведе до желаните резултати. Дори ще бъде вредно за Европейския съюз. За забраната на тюленовите продукти Канада има пълно право да внесе възражение, макар и ние да знаем, че е, всички основателни аргументи са на страната на Европейския съюз. Е, механизмът за разрешаване на спорове в рамките на Световната търговска организация е ясен. Ако една а, е, държава не приведе своята практика и правила в съответствие с правилата на СТО, то тогава са предвидени съответните санкции. Този механизъм се използва от всички членове, включително и Европейския съюз, който обаче предпочита всички други мерки да бъдат изчерпани преди да се е, стигне до този механизъм, който може да е, разпали една търговска война. Е, ние се въздържаме от едностранни действия, за нас те могат да бъдат само мярка от последна инстанция и в никакъв случай подобна позиция не би допринесла за економическото съживяване на Европейския съюз. Също така Канада и Европейския съюз се споразумяха да не се съсредоточават в търговските преговори върху дразнещите фактори преговорите да бъдат обвързани с условие Канада да оттегли своето възражение срещу забраната на търговията с тюленовите продукти. в отговор Канада не иска съответни действия. Договарянето на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Канада ще доведе до огромни ползи, които в дългосрочен план ще бъдат благоприятни и за Европейския съюз, и за Канада. Все пак, може би повече за Канада, що се отнася до опазването на околната среда. Благодаря. Благодаря на комисията. Господин Тейлър, имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Um, I am... I'm here to speak um, on behalf of... Uh... Аз искам да говоря от името на зелените. Аз съм а, член на а, Комисията по международна търговия и съм силно разтревожен от това, че Европейската комисия не е в състояние да види какво е желанието на парламентът. Парламентът през май 2009 година ясно изрази своята загриженост. В последствие бяха проведени много разговори е, в нашата парламентарна комисия, не само е, за е, тюленовите продукти, но и за нефтоносните и газоносните пясъци. Като че ли комисията няма никакво желание да се съобрази с волята на Европейския парламент. И в сегашния си вид споразумението за свободна търговия много трудно може да бъде подкрепено. Откровено враждебен акт от страна на Канада е да използва механизмите в Световната търговска организация, за да прокара своята позиция. Мисля, че комисията или трябва да ни даде убедително обяснение, или да се вслуша в нашата ясно изразена позиция. Благодаря. Сега давам думата на господин Скинър. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, за мнозина от нас, които до сега са се занимавали с екстратериториални въпроси и Канада, много добре си изпомняме решението на Световната търговска организация за азбеста. Мисля, че това беше единствения случай, по който беше внесена жалба, въпреки че азбестът застрашава живота на милиона хора в планетата. Сега, когато говорим за споразумението за свободна търговия с Канада, пак трябва да припомня, че огромен брой хора по цял свят са обезпокоени от избиването на тюлените в мой избирателен район, другаде в Великобритания и по света. Мнозина се надяваме, който ще отговори на исканията на гражданията. На гражданите. Но хайде да покажем малко хъс. Знаем какви са правилата на Световната търговска организация и е неприемливо да се диктуват условия или да се заобикаля парламента. Парламентът ясно е показал какво трябва да се направи. Няма а, основателни юридически аргументи, а освен това има редица хуманни аргументи, които са точно в обратната посока. Аз не съм юрист, но пък добре си спомням, че сме правили неща, за които са ни уверявали юристите, че са невъзможни в рамките на СТО.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 Мисля, че а, трябва да остане отворена петицията. Carului de Ghiun pentru comerț pe acest субект. Предлагам да изпратим писмо до комисаря по търговията по тази тема. Никой друг не иска да вземе думата. Така, Приключихме а, с точките за а, дневния ред в раздел А. А, извинявайте, а, че отново вземам думата. Но искам да знам дали ще е възможно да поискаме от секретарията да обсъдим петицията в точка 37. бяхме уведомени, че ще се получи писмен отговор от комисията. Можем ли да сменим процедурата и да проведем обсъждане по точка 37, петиция 791? Am luat cunoștință de cererea dumneavoastră, doamna Miranda, deci secretariatul a primit solicitări. Благодаря, ще имам предвид, госпожо Миранда, вашето желание Вие искате а, тази петиция да бъде отворена и за напред. 37, а доколкото разбрах, и 33. Благодаря ви за участието. Следващото заседание на 24 април от 9 часа сутринта.